Good afternoon. I like to draw... Добър ден. Нека да пристъпим към работа и да открием заседанието. А, нека първо да приемем дневния ред, което се явява и първа точка от него. Предполагам, че нямам възражение. Нека да ви напомня, че между 15.30 и 17 ще проведем дискусия за становището на Европейския съюз за съвета по правата на човека. Имаме ново проучване. Между 5 и 6 часа ще се проведе обмен на мнения с новия постоянен председател на съвета, господин Тойерман, който е тук. Съвета по правата на човека. Приветствам ви, господин Тойерман. Между 18 и 20 часа ще продължим заседанието си, понеже специалната делегация на парламента се върна от Тунис вчера. Това ще бъде съвместно заседание с Комисията по външни работи и делегацията за връзки с държавите от Магреб. Ще се опитаме да разгледаме как най-добре е, Европейски съюз би могъл да подкрепи революцията в Тунис. Това е нещо невиждано преди, наистина уникална ситуация и заредена с много надежда, но крие и не малко опасности. Не знам доколко уместно да се каже такова нещо, но все пак ще го кажа, трябва да подкрепим революцията. Не се случва всеки ден да можем да кажем подобно нещо от тази трибуна. Втора точка – Предполагам, че можем да одобрим протокол от заседанието от 30 септември 2010 година. Да, приема се. И така, колеги, съобщенията на председателя а, следващата точка. Бих искала да обърна внимание а, на, на трагедия на Дейвид Кейтол, Кисоле, в една седмица, когато сме заобиколени от цял свят с такива смущаващи събития, трябва да обърнем внимание на 7 годишнината от смъртта, всъщност убийството на Дейвид Кейтл Кисоле, активист за правата на хомосексуалистите. Спомняте си, че Дейвид Кейтъл няколко пъти е бил а, в Европейския парламент и е участвал в изслушвания на подкомисията по правата на човека, по-специално правата на човека и спина ролята на Европейския съюз. А, миналата година говори за особено тежкото положение на а, в Уганда, шокиращите публикации в списание Rolling Stone, не американското списание обаче със също заглавие, където бяха публикувани снимки на лица, за които се знае, че са хомосексуалисти и които трябва да бъдат елиминирани. Това е във връзка с един много ограничаващ закон, който все още се гледа в Уганда, не е прият още. И така, а, убийството на 6 януари на 26 януари, извинете, в дома му тогава съпредседателя на парламентарната асамблея и на групата по правата на хомосексуалистите излязохме с обща позиция. Под комисията редица пъти изразявал тревога за положението на хомосексуалистите в Уганда и а, през декември 2010 година на пленарно заседание се прие резолюция, която насърчаваше Европейската делегация в Кампала да осигури сигурност за Дейвид при връщането му от официалното посещение а, в Европейския парламент сега ще ви покажа няколко откъс от изложението на господин Кейтол. След клипа предлагам да запазим мълчание за една минута в памет на този на този акт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 So we will remember David Cato. Ще запомним Дейвид Кейто. Наистина невероятно усещането, че практически преди няколко седмици, е, за последния път той беше е, говори пред нас и бяхме особено разтревожени за начинът, по който ще се върне в е, Кампала. Продължавам с още няколко съобщения. Вниманието на парламент тази седмица в голяма степен ще се съсредоточава на Египет и протестните действия там. Но не по данни на ОНЕ, над 300 души е, са убити, 3000 ранени и стотици арестувани. Е, интернет услугите са изцяло отрязани от правителството в продължение няколко дена. Е, така че е, гражданите на Египет нямат никакъв е, достъп до интернет и връзка с останалата част от света. Тук от 30 януари а, по наши данни са оттеглени полицейските сили от а, а, улиците. М Проведено е разследване относно това, защо правителството излага на подобен риск към местното население и кой трябва да понесе отговорността за това нарушение на правата на сигурност и безопасност. На 31 януари събитието 31 януари бяха разгледани от Европейския парламент министър под, изрази подкрепа за институционалните реформи. Миналата година са задържани от полицията представители на Amnesty International, заедно с редит журналисти. В петък, когато получихме тази новина, в Тунис пък излиза, съобщ... изля... излязохме с становище, което се принася против а, тези а, действия. Египетските активисти все още са а, задържани и съм сигурен, че ще ни подкрепите в а, призива за освобождаването на всички съдържани по незаконно, съобразен начин, всички, които са се борили за демократичните принципи и отстояването на основните свободи. правителството трябва като първа стъпка да предприеме именно а, отправянето на а, подобно послание. В противен случай няма как да се гледа него сериозно като на участник в а, демократичния процес. Утре ще се а, проведе специално заседание с делегацията Машрак, заедно с Комисията по външни работи, сигур, в връзка с Египет и съм сигурен, че много от вас ще проявят интерес и ще посетят това заседание. Последното ми съобщение е свързано с Европейския инструмент за демократизиране и права на човека. Приключваме парламентарния контрол на годишната програма за този така важен инструмент за 2011 година. Основното послание на този етап, което мога да споделя с вас е, че ние изцяло подкрепяме инструмента и основните му насоки. Трябва обаче да повторим, че е необходимо да се а, отдава повече внимание и значение на насърчаването на демокрацията и а, да се гарантира, че наистина се използва инструмента за спешни случаи, свързани с правата на човека, тогава, когато други инструменти не могат да се ползват. Също така инструмента трябва да се съсредоточава максимално върху гражданското общество и участниците в политическия процес. Това е посланието, което сме отправили и в, за, заедно с госпожа Гал и госпожа Лох Пилер, двамата докладчици. Парламентът трябва да участва по-активно в определенето на приоритетите, което проистече от 3 февруари. Гласуването, сериозно мнозинство имаше тогава в подкрепа на второто изменение на инструмента, който предложихме преди това ние на първо четене. И така, на базата на а, Лисабонския договор, парламента а, настоява да се използват делегираните актове при вземането на решение за Европейския инструмент за правата на човека. Едно друго съобщение, свързано с писмото, което получихме от Организацията за борба с изтезанията. от Женева. Всъщност призовава се швейцарското правителство да поеме международна отговорност, ако бившия президент на САЩ Джордж W. Буш прави представяне на книгата си в Швейцария какво разбрах днес къс на срещата с генералния секретар на тази така важна организация, че поканата за посещение на Джордж В. Буш в Швейцария бе отменено. Предполагам, че няма да възразите да поздравим швейцарския президент за създаване на условия, където не е възможна никаква безнаказаност. безнаказаност. Мисля, че това е невероятно постижение на глобална организация, която се противопоставя на изтезанията. И така, това беше въпрос, свързан с изтезанията. Стигаме до а, дневния ред по същество. Има пакет, свързан, пакет документи, свързан с съвета по правата на човека. Преглед а, на съвета по правата на човека в момента се води в Женева и в Нью Йорк и до юли тази година трябва да приключи процесът. Нашата подкомисия а, възложи проучване, което днес ще ни бъде представено. Той има за цел да анализира ролята на Европейския съюз в съвета по правата на човека от създаването му през 2006 година. Създаването на съвета. Също така се разглежда и ролята на Европейския съюз в процеса на прегледа. В миналото е, се, са възниквали проблеми за Европейския съюз да оказва влияние и да отстоява позицията си по правата на а, човека с специализираната дирекция по правата на човека, нещо, което ние приветстваме. Върховният представител а, и а, нейният екип а, следва внимателно да наблюдават политиката по правата на а, човека. Но тъй като Европейския съюз не е страна, не е а, член на съвета по правата на човека, само държави членки са членове. А, има някои практически проблеми, които трябва да бъдат разгледани. Надявам се, проучването, което ще разгледаме днес, да ни даде идеи за практически действия за напред. За мен удоволствие е да ви представя Каран Смит, доцент по международни отношения в Лондон School, в London School of Economics. Той е, извърши проучването, е, възложено от Европейския съюз е, за прегледа на съвета по правата на човека. Проучването ще ви бъде раздадено по време на това заседание. Доктор Смит също така е директор на е, звеното по външна политика на Европейския съюз. Работила е в е, университета Жамоне в е, Флоренция и а, като експерт на свободна практика в Италия през 2007 година. Получава наградата Ана Линд за достижения в научно-изследователската дейност, в външната политика и политиката на сигурността. Доктор Шмидт, Смит е и автор на множество академични публикации. И така, доктор Смит, заповядайте. С радост ще изслушаме основните наблюдения от вашето проучване. Надявам се да успеете да обобщите заключенията в рамките на 10 минути за да можем след това да проведем една оживена дискусия с депутатите. И така, доктор Смит, заповядайте. Благодаря много. Um, of the United Nations Human Rights Council and the EU's role in it. Um, I have also looked at... Проведох проучване във връзка с прегледа на Съвета на правата на човека и разгледах работата от 2006 година насам, откакто съществува този съвет. Оцених външната и вътрешната ефективност на Европейския съюз в рамките на съвета по правата на човека и установих, че въздействието на Европейския съюз в този съвет е, е имало е, смесени последици. Като цяло работата на този съвет, на съвета по правата на човека, се доминира от е, други блокове и Европейският съюз не е активен в призоваването на съвета да се занимае с конкретни държави, където се нарушават правата на човека. Много често Европейският съюз е изолиран и не успява да изгради коалиции е, в в този съвет. Изглежда, че има едно усещане, че Европейския съюз се опитва да повлияе на една институция, която е силно политизирана и в която разделенията север-юг играят много голяма роля. Но също времено има слабости и в самия подход на Европейския съюз. Подходът на координация е бавен и неефективен. Би трябвало първо да се постига вътрешна а, обща позиция, защото иначе се повлиява отрицателно въздействието на Европейския съюз в рамките на съвета и така са пропуснати възможности по няколко важни въпроса, като същевременно трябва да се има предвид, че резолюциите могат да имат и отрицателен ефект. И Европейският съюз е готов да се съгласява на консенсуси, които представляват намирането на най-малкия общ знаменател. Нещо, което означава, че работата в крайна сметка е незадоволителна. И няма връзка между случващото се в Брюксел и онова, което се случва в Женева. Европейския съюз има цели в връзки, в съвета по правата на човека, но те не са обвързани с другата външна политика на Европейския съюз. Разгледах и прегледа на съвета по правата на човека, който в момента се провежда и трябва да приключи след няколко месеца. Европейският съюз участва активно в този процес и направи е, множество ясни и полезни предложения за подобряването на работата на съвета по правата на човека. Резултатът обаче от е, този преглед е, ще просто минимални подобрения в е, периодичния преглед – също така ще има подобрения и в разпределението на работата, нещо, което ще доведе до по-голяма предвидимост, е, по-добро управление на темите и ще се е, постигне повече време за е, дебати по конкретните въпроси. Но ако иска Европейският съюз да работи по- целенасочено трябва ясно да се противопостави на практиката регионални групи да, да се възпротивяват на действието на съвета по правата на човека. Нещо, което пречи на сътрудничеството в рамките на международните механизми по правата на човек. Европейският съюз също така трябва да настоява да се работи с независими инициативи, т.е. представители на ООН и други да могат да призовават за преглед на дадена ситуация. Също така трябва да настои да се създаде механизъм, който да проверява поведението на тези специални лица, които могат да имат инициатива и, са, и трябва да настоява за по-голям обхват от налични инструменти за работа по конкретни проблеми, като трябва да работи много сериозно по резолюциите за страните. Трябва да настои за независимост и на Върховния комисар по правата на човека и да настои съвета по правата на човека да няма право на надзор върху работата на комисаря по правата на човека. Има работа която трябва да се върши и по спешната процедура и дейността на Европейския съюз в, в съвета по правата на човека трябва да се насочи към създаване на добри връзки с умерените представители там, за да може да има по-добро сътрудничество при защита на правата на човек. Една по-добра, по-голяма е, е, делегация на Европейския съюз в Женева с по-добри ресурси може да е, върши тази работа по-добре. И е, освен това, в по-общ план, политиката в рамките на съвета по правата на човека трябва да се интегрира в външната политика и трябва да има възможност върховният представител чрез е, своя представител да се среща с е, представителите на трети страни в съвета. Позициите на третите страни в съвета трябва да могат да бъдат обсъждани в двустранните диалози на Европейския съюз с трети страни и особено а, с а, така наречените стратегически партньори на Европейския съюз. Европейският съюз трябва много по-ясно да заявява искането подкрепа за своята позиция в Женева и трябва много по-ясно да изразява разочарованието си, когато такава подкрепа не се получава. Делегацията на Европейския съюз в Женева трябва да изиграе важ... по-важна роля да председателства съвет и да се работата на съвета в различните му групи и да работи с трети страни и с делегациите за външни отношения. Делегацията на Европейския съюз не трябва да представлява Европейския съюз в рамките на съвета, защото така може да се загуби е, възможността е, за е, получаването на по- повече време за изказване в съвета. И освен това е добре Европейският съюз да намали е, работата по блокове в съвета, е, като представлява по, представя извинете, по-малко изявления, които са от името на Европейския съюз като цяло, а вместо това различните държави членки да които са и членки на съвета, и членки на Европейския съюз, да из, излизат с една и съща позиция – е, много гласове в защита на една и съща позиция. И е, ако има по-добър капацитет за връзки и с останалите представители в съвета, Европейски съюз може да работи по-амбициозно, нещо, което трябва да бъде една от целите на външните отношения на Европейския съюз. Освен това трябва да се има предвид, че има някои страни, където има сериозни е, проблеми и трябва да се активизират различни инструменти за справяне с нарушенията на правата на човека по света. Само така ще може съветът по правата на човека да изпълни своя мандат, а именно да се бори да защитава правата на човека по света. Благодаря. Председателката, благодаря доктор Смит, много се... Много интересно вашето заключение това, че ако всичко се е, концентрира в един единен глас на Европейския съюз, може да е, загубим е, в рамките на съвета. Благодаря за препоръките. Някои от тях са свързани и с препоръките, които ние направихме в своята резолюция за съвет на правата по правата на човека и по-конкретно това, че е необходимо да се гарантира независимостта на е, комисаря по правата на човека и за е, това кой може да поеме инициативата. Също така сме направили препоръки Европейският съюз да бъде по е, настойчив в изразяването на своите позиции. Тази година, между 16 и 18 марта, ще изпратим една малка делегация в Женева и ще се срещнем с възможно най-много държави членки, трети страни и организации, борещи се за правата на човека, за да можем да се запознаем с положението в най-малки подробности. Сега, преди да дам думата на колегите, предлагам да изслушаме представителите на службата за външна дейност и също вие, госпожо Арбисън, като представител на комисаря по правата на човека, искате ли вие да се изкажете преди да се изкажат депутатите? Да, добре. Давам, значи, първо думата на господин Тойерман, първи постоянен ръководител на работната група на съвета по правата на човека. Благодаря много. Благодаря, е, че имам възможност да присъствам на това заседание. Много се радвам, че се обсъжда е, прегледа на съвета по правата на човека. Аз самият е, участвам в съвета по правата на човека и в следващия петък имаме специално заседание за очертаване на основните приоритети и за плана за дейност за следващата година в Женева, тъй като предстои фаза на интензивни преговори преди всичко да се прехвърли в Нью Йорк. Радваме се, че Европейският парламент поръча това проучване, което бихме искали да разгледаме в по-големи подробности и която бихме искали да споделим и с колегите си в Женева и с държавите членки. Нека накратко да коментирам няколко от е, въпросите повдигнати в изказването на доктор Смит. Е, има множество предизвикателства, с които се сблъсква Европейския съюз в съвета по правата на човека и те са били очертани в множество проучвания през последните години, а стават ясни и в ежедневната ни работа. Предприемат се и стъпки за справяне с тези проблеми и за подобряване на ефективността на нашата работа в съвета по правата на човек. Нека да кажа няколко а, думи за препоръките към съвета по правата на човека и във връзка с прегледа на работата му. А, много е важно работата в Женева да не е отделна от работата в Брюксел. Трябва да има ясна връзка между всички аспекти на външната политика и да има взаимовръзка между двустранните и многостранните подходи на работа и това, което ние правим в Женева е свързано с цялостната ни стратегия към съответните страни по правата на човека и по външната политика. И така, съгласни сме, че тази координация трябва да се подобри за в бъдеще и съвета по правата на човека може да играе своята роля. Там, като един от инструментите, с които се опитваме да го направим, е чрез сътрудничество с регионални работни групи, преди провеждането на, заседанието на съвета по правата на човека. Ето, например, на следващото заседание ще се работи с, а, а, по, по темата Близкия изток и искаме да обсъдим не само в Кохом, но и с регионалните си а, колеги. Също така всичко, което се случва в съвета по правата на човека, трябва да достига и до най-високите равнища на Определенето на външната политика на Европейския съюз. Затова е много важно, че ще бъдем представлявани в съвета по правата на човека на най-високо равнище. Върховният представител госпожа Аштън ще бъде на следващото заседание на съвета по правата на човека и това за нас е отлично. Също така от 2005 година за първи път – Европейския съвет ще обсъди случващото се в съвета по правата на човека и се надяваме, че е, ще достигнем най-високото политическо равнище. Съгласни сме, че трябва да се направи и повече за връзка с останалите държави. Направени са много усилия в а, е, общата, общото събрание и в съвета в Женева. бяха представени заключенията от последното заседание на Генералната асамблея и е, резултатите бяха значително подобрени благодарение на работата ни и в Женева и с столиците. Това е бе свързано и с системното повдигане на съответните въпроси в е, всички разговори с съответните страни. Имаше и специални видеоконференции организирани само за целта на организирането на следващото заседание и през последните дни сме провели такива виско... видеоконференции с Южна Африка, Марокко и други страни. Нещо, което му води до още един въпрос. Много по-смело трябва да издаваме резолюции. И в съвета по правата на човека – има капацитет за реакция при конкретни ситуации, свързани с правата на човека. И то основната цел е това вече да става в реално време, макар че е, за момента все още не е така. При всички положения съветът се занимава с ситуациите от спешен характер и на редовните си сесии и в други формати – нещо, което е свързано и с прегледа на работата на съвета по правата на човек. И за съжаление се вижда, че обсъждането на конкретни държави се спира от, от коалиции от държави и а, има страни, които а, лобират в регионалните си е, групи с цел избягване на обсъждането на правата на човека там. Нека да ви припомня, например, на специал... за специалното заседание за Шри-Ланка. И а, има и напрежение а, във връзка с а, изграждането на трансрегионални алианси и с по-умерените страни, е, което за съжаление по някой път контрастира с желанието за, за по-осъдителен тон на някои е, резолюции. Що се отнася до работата на е, Съвет на правата на човека, и за Кохом, и за двустранната работа е много важно – силно да се ангажират на отделните държави членки, да се използват техния експертен опит е, и е, е, да се работи в тяхно сътрудничество с тях. Това означава, че тези страни трябва също така активно да участват в дебатите и да участват и в вътрешното изработване на позиции. Много важна позицията на Европейския съюз да бъде изказана от много гласове. Много важно е тази позиция да бъде представена отколкото се може повече гласове е, и от е, нас, и от представителите на държавите членки. И тук не виждаме е, противоречие между това да се работи е, и на ниво Европейски съюз, и на ниво е, държави членки. Е, това е важен подход в международните форуми и разбира се, трябва да имаме твърда подкрепа от държавите членки за позициите, които изразяваме. Що се отнася до самия преглед на работата на съвета, по много въпроси съм съгласен с казаното до тук добре е да се използва този преглед като повод да се подобри значително работата на правата на човека във връзка с някои недостатъци. Още от преди две години разработваме позициите си по тези недостатъци и сме направили предложения за промени, положителни промени – също така работим и с други страни, с регионални групи, за да подобрим работата по конкретни страни, да подобрим работата по инициирането на теми. И също така, що се отнася до опита на съвета за реакция при спешни случаи, до независимостта на комисаря и така нататък. По всички тези въпроси обаче се оказва, че има значително нежелание, а, така че преговорите в Женева са доста трудни. И както знаете, това днес се обсъждат първите резултати от прегледа. И в работата си, и във връзката с другите представители, подчертаваме, че е много важно процесът от Женева да не се занимава само с работната дейност на а, прегледа по а, на световния преглед на правата на човека, а да се занимае и с останалите въпроси. В Женева се извършва подготвителната дейност, в Нью Йорк работата продължава. Мисля, че с това трябва да приключа. Благодаря ви. Благодаря ви господин Тойерман за изчерпателното представяне на ролята на Европейския съюз. Виждам, че господин Херц иска да допълни нещо. Господин Херц казва, не благодаря ви, ние работим в един екип. Председателка, да, благодаря ви. Е, радвам се, че а, е, действате като екип, защото екипа ви е чудесен наистина. Линда Арвицон има думата сега. Благодаря. Мисля, че се запознахме с много чудесни идеи до тук. Изложението на доктор Смит също беше особено интересно. Нека да ви запозная с някои от основните ни становища по отношение на прегледа. Запознали сме ви с цялостното становище, едно ние сме изготвили, едно по специалната процедура, три основни момента. Накратко. Първо, както бяхше споменато и от госпожа Смит и от Берт бихме искали съвет по правата на човека по-ефективно да започна да подхожда към хронични и към внезапно възникващи а, ситуации. Не просто се използват специални заседания, но се използват и комисии, не само по време на сесиите, но също може би и между тях. А, също може би да се изнесат заседанията от Женева, така че те да се провеждат и на други места, за да се осигури по-добро взаимодействие. По идеята за това да се водят специални заседания а, с а, съответните специални декларации или становища на председателя и по двата вида ситуации, и хроничните, и спонтанно възникващите. Независимостта на специалната процедура е особено важно за нас и ще кажа три неща във връзка с нея. По въпроса за етичния кодекс за дейностите на съвета, ние смятаме, че прилагането на такъв кодекс а, трябва да се извърши от саморегулиращите се органи, т.е. да се осигурят партньорски проверки за установяване на нарушения. Второ, понеже ще е, са обект на наблюдение, мисля, че е интересно да се получи обективна оценка и на държавите, в каква степен те оказват сътрудничество при организирането и осигуряване на посещения. Да видим дали и това не може да се оцени чрез друг механизъм. Трето, специализиран въпрос е това, но по време на сесиите на съвета по правата на човека, поради оскъдното време, специалните процедури трудно осигуряват взаимодействие с държавите членки, защото няколко специални процедури трябва да се представят с доклади едновременно, така че това е един въпрос, който трябва да се разгледа. Бихме искали да се върнем към идеята да се води по един дебат, по един доклад, за да се осигури възможност за взаимодействие между членовете, държавите членки. Е, последният въпрос е свързан с нашата собствена независимост. Това е от огромно значение. Остава ключов въпрос за нас и една от основните ни тревоги. Ако се наложи, мога да навляза в повече подробности по тези въпроси. Председателката, благодаря ви. А сега давам думата на колегите за по-нататъчното разискване. Госпожа Лох Билер, която също е част е, от работната група и е участвала в делегациите в Генералната асамблея. Благодаря. Аз малко по-различни въпроси ще засегна. Благодаря ви, доктор Смит, за проучването, с което ще трябва обстойно да се запознаем, разбира се, за да можем да вникнем напълно в неговата същина. Но нека да подчертая колко важно е Европейския съюз да остане с, с силна позиция, макар и това да не е трудно. Защото не знам къде другаде в структурите по правата на човека на ООН бихме могли да подвеждаме под отговорност у нези, които са отговорни за потъпкването на правата на човека в конкретни страни, при конкретни ситуации. Казахте също така, че работата по правата на човека на Европейския съюз трябва да бъде по- съгласувана с тази на ООН. Аз до сега веднъж съм се сблъсквала с подобно нещо при разписването на становището за агенцията Frontex. Аз си мислих, че е лесно да се каже, че в този контекст, да, Европейския съюз и агенцията на Frontex, която е по-чапката на Европейския съюз, следва да вземат предвид компетентността, познанията и експертния капацитет на върховния представител по правата на човека. А, и, а, да се изли... и по такъв начин да се изготвят решения за спазването на правата на човека. Това обаче не се правят не на всяка цена. Не на всяка цена всичките институции си сътрудничат и от страна на Европейския съюз, поне от страна на Европейския парламент, си мисля, че Следва да подчертаем, че експертният капацитет трябва да се взема предвид и да не се дублират структури и техните функции от страна на Европейския съюз. Също подчертахте, че Европейския съюз не би следвало да действа като блок, а напротив да намали усилията си да действа като един цялостен Европейски съюз. А не мога да скрия, че това според мен е противоречие с, с това, което ние вършим в ООН, защото на последната генерална асамблея стана ясно, че Европейския съюз загуби отстояването на резолюция, която да му даде възможност да говори с един глас. И това не противоречи на казаното от господин Тойерман. Това е част от един двустранен инициативен подход. И така, без да съм а, се запознала с това, което сте написали, на базата на това, което казвате единствено, аз смятам, че това е в разрез с а, общите мнения и нагласи тук от европейска страна. Сега, по това, което каза господин Тойерман. А, да, казахте, че блоковете в съвета по правата на човека са особено силни, даже и тези, които а, а, препятстват вземането на решения. Смятам обаче, а, в, че в групата на е, единомислещите а, темата за Египет е особено а, явна, но се а, е, надяваме все пак да се стигне до промени в политиката в е, Египет е, спрямо нарушенията на правата на човека. Знам, че е много рано, може би в бъдеще, бих искал да ни кажете дали не смятате, че групата на единомислещите отслабва своето влияние, най-вече по отношение на тази резолюция. Председателката. Към този момент други не са заявили желание да вземат думата, така че нека да, изслушам, да изслушаме доктор Смит. Може би нещо, което иска да кажа в отклик на коментарите. Основният въпрос е укрепения статут. Аз не, препор... не ви препоръчвам Европейския съюз да изчезне като блок в съвета по правата на човек. Мисля обаче, че ролята на Европейския съюз като предизвикване на автоматично противопоставяне, дори от страна на умерени е, страни, е нещо доста явно. И а, цари една атмосфера в съвета по правата на човека, която е силно полити, политизирана. А, много е трудно страните да се откъснат от блоковете, в които членуват, най-вече ако сте страна, която а, има амбиции за място в съвета за сигурност, независимо дали става въпрос за постоянно или а, ротационно място. Много е трудно да се освободите от групата, в която сте поставени. Често пъти в момента Европейския съюз а, а, се сблъсква с противопоставяне и то е такова, което има числено надмощие обикновено. Така че а, Европейския съюз Колкото и да е силен, това не означава, че е, може лесно да печели, защото бройката на е, опонентите е по-голяма. Това е положението на практика. Това не е, е положение, при което може да се спечели само на базата на силни доводи, поради високото политизиране на ситуацията. Аз не говоря за това как Европейския съюз да бъде е, силен е, участник в глобален международен план изобщо. Аз говоря за това как Европейския съюз може по- ефективно да отстоява каузата на правата на човека в съвета по правата на човека. Затова казвам, че а, трябва да се освободим от а, тази ситуация на а, блокове в конфликт един с друг. И това няма да е лесно. Е, ако Европейския съюз а, запази единността си като блок, допълнително ще насърчава единствено групирането и от тук нататък което води само до противопоставяне и не помага на никого, най-малко помага на отстояването на целите на правата на човека. Мисля, че Европейския съюз трябва да бъде по-тясно координиран, трябва да бъде по-единен. Да, действително, държавите членки трябва да превърнат в приоритет правата на човека, а също и съвета в правата на човека. Той трябва да бъде много по-силен, много по-единен, много по-еднообразен. Но, но системата а, на единия глас работи, доколкото разбирам, тогава, когато едно становище се изказва с много гласове. Да, може да има някои оттенъци в становището на отделните държави членки, но това е в рамките на нормалното. По такъв начин европейците ще могат да освободят пространство за дебати. Ако Европейския съюз иска да укрепи статута си в съвета по правата на човека, как да стане това? Ако говори с един единствен глас, времето, изобщо правото да се взема думата ще се намали. Всичките държави членки които са и членове на съвета по правата на човека. От друга страна пък ще могат да говорят и по-отделно. Така че ако Европейския съюз се опита да укрепи положението си в съвета по правата на човека като една единна организация, това ще направят и други страни и те ще опитат да укрепят позицията си като блок и няма как да излезнем от това от стагнацията, в която сме потънали в момента в съвета. Мисля, че сме в ситуация, в която по-явно присъствие на Европейския съюз като едно цяло, не на всяка цена а, ще работи в ползата на устояването на правата на човека. Това е което исках да кажа и това е което а, имах предвид и мисля, че това е въпросът, който е от основен интерес за вашата подкомисия. Председателката. Благодаря ви. А това, за което аз се сещам, е, че бих искала да поясните малко какво имате предвид, като говорите за нуждата да се интегрират становищата на съвета в правата на човека с външната политика на Европейския съюз. Какво смятате вие? Какво смятат също а, така и колегите от самия съвет по правата на човека. А, да, наистина не е добре, когато лявата ръка не знае какво върши дясната. И е, наистина едно от основните предизвикателства във външната политика е осигуряването на а, такава политическа последователност или интеграция. Тази подкомисия, нашата подкомисия, а, сериозно се е борила за осигуряването на подходящи структури, които да интегрират а, правата на човека в политическите действия на Европейския съюз. Това не е нещо лесно постижимо, а, но се намираме пък и в. А, една много сложна нова ситуация. Искам да ви попитам дали е, можете да отговорите по някакъв начин на този въпрос, но колегата Проди също поиска думата, така че ще му дам думата и след това ще чуем вашите реакции. Съвсем накратко, госпожо председател. Според мен е малко сложно да се проследи изцяло становището на госпожа Смит, защото ако, например, погледнем каква е ситуацията в Африканския съюз, там бих посочил, че различните становища на държавите членки създават трудности за сключване на споразумения. Би било в интерес на всички, също и в интерес на правата на човека, Африканският съюз бавно да започне да се занимава самостоятелно с тези проблеми – аз не виждам противоречие, точно обратното. Смятам, че тези неща трябва да върват ръка за ръка. Един единствен глас да бъде достатъчен за създаване на съюзи и то по един доста по-гъвкав начин, за да можем да вземем предвид дългосрочните интереси. Мисля, че Европейската служба за външна дейност е много важна когато става дума за създаване на конвергентност. Това не може да бъде приемано като задължение, но ако успеем да го постигнем, смятам, че ще бъде в полза на всички нас. На първо място по отношение на правата на човек. Затова аз не бих разглеждал това непременно като противоречие. По-скоро трябва да се опитаме да създадем ефект на синергия. Благодаря. Thank you, Mr. Prodi. Indeed, I think we will hear a little... Благодаря, господин Проди. Paradox, or seeming paradox seem to include. Uh, if there are no... Да, действително, добре е да се обсъди този парадокс или е, това, което на първ поглед изглежда като парадокс. Господин Тайерман, благодаря. Да, действително винаги започваме от тези въпроси. И разбира се, тук целта не е да се отказваме от Европейския съюз за, в полза на ОНЕ и да твърдим, че едва ли не Лисабонския договор не се е, прилага в Женева или в Нью Йорк. Напротив, трябва да има ясна координация е, между Женева и Брюксел. И това е Безспорно. Има и политически чувствителни въпроси и в тази връзка трябва европейските държави членки да имат по-силна роля. Знаете, че има конкретни споразумения за споделяне на средства, как може да се работи. Трябва да се работи колективно. Това е единствения начин. Необходими са ни иноваторски подходи. Един от тях е именно идеята да имаме едно послание, което обаче защитаваме с много гласове. Защото е удивително колко малко от нашите предложения се приемат в крайна сметка. Разгледахме различни модели на работа. В последно време европейските инициативи по смъртното наказание бяха много успешни, но това се случи, защото работихме с ключови партньори в други региони. Това се е случвало и по други въпроси и се надяваме, че ще е, се случи и сега на предстоящата сесия по отношение на правата на хомосексуалистите, защото тук трябва да се събере голяма подкрепа и а, още предварително трябва да се лобира за тази подкрепа. Още по-сложни са нещата, когато става дума за прегледа на отделни страни много трудно се определят конкретни страни в Африка, да кажем, ако искаме да се занимаем с конкретна ситуация в даден африкански регион. Освен това, в Женема климата, атмосферата е малко по-различна, отколкото в Нью Йорк – някои неща са по-лесно постижими в Нью Йорк, отколкото в Женева. Как можем да преодолем това, когато става дума за конкретни ситуации или инициативи? Или дори е за прегледа на съвет на правата на човека? Това е въпросът. И накрая бе повдигнат въпроса дали страните могат да променят подхода си към съвета по правата на човека? Ами ето, например, във връзка с Египет, забелязваме, че Египет може да е силна страна защитник на правата на човека. И е, се бори и за това съветът да има по-силни позиции спрямо конкретни държави, спрямо прегледите на отделни държави. Докато има много други страни, които не са готови да работят по преглед на конкретна държава. Така че работим с всички тези страни партньорки, опитваме се да ги ангажираме и се опитваме да вкараме по-голям ангажимент по отношение на правата на човека и в работките на ООН. Доктор Смит. Да, във връзка с въпроса, който вие повдигнахте, е, как могат правата на човека да се интегрират в е, е, цялостната политика, мисля, че не това е решението. Въпросът е доколко сериозни са държавите членки по отношение на правата на човека и доколко приоритетни са тези въпроси за тях. А това е много по-широко обхватен въпрос, така че няма да навлиза в подробности тук. Но това е просто, е, за да има резултати, трябва правата на човека да са много по-високо стоящ приоритет. И много трябва да се обърне внимание на това, кой подкрепя европейците в съвета по правата на човека, кой гласува заедно с тях, кой гласува против тях. Удивително е какви ще са резултатите на този анализ. Оказва се, че много е, демократични държави всъщност не се присъединяват към призивите на Европейския съюз. Е, от друга страна бе спомената позицията на Египет. Има и много други южни страни, Въпросът е как може да има рационална дискусия на тези въпроси, които трябва да бъдат решени във вътрешен план в съответните държави. И един от начините да се работи за това би било Европейският съвет да извинете, Европейският съюз да показва ясно, че наблюдава какво правят останалите е, държави членки на съвета по правата на човек. Защото се оказва, че много страни, които получават огромни помощи от Европейския съюз, без каквото и да било притеснение, се изказват твърдо против позициите по отношение на правата на човека, които защитава Европейския съюз. Така че Европейският съюз трябва да работи с партньорите си и да ги предупреди, че позициите, които защитават в съвета по правата на човека, имат значение и че не се смята за приятелски акт да се е, гласува за това да няма резолюция по отношение на Шри-Ланка, например. А, това се е, прави и от страните от източното партньорство. Много се изненадах, че се правят неща, които по-рано не се бяха случвали, именно действия за спиране на обсъждането на правата на човека в страни като Китай. И, и то а, а, от страна на страни, които са доста добре свързани с Европейския съюз. Така че случващото се в Женева трябва да се обсъжда тук. Брюксел с третите страни. Така че подходът към правата на човека да бъде много по-силно интегриран и правата на човека съвсем ясно да представляват важна интегрална част от политиката на Европейския съюз прямо трети страни. Благодаря. Давам думата на госпожа Лохпилер за заключителни коментари. Благодаря. Съвсем кратък коментар имам. Както каза доктор Смит, европейските страни като донори на помощ за развитие и другите видове отношения, които поддържаме с страните. Мисля, е, че можем да потърсим по-тесни връзки с е, Конгреса на САЩ. Новата председателка на съответната комисия доста ясно подчерта, че след като съветът на ООН не, не дава резултати, защо САЩ трябва да продължава да а, взема активно участие там? И е, именно това трябва да подчертаем. Това е а, една многостранна, многопластова организация и смятаме, че САЩ трябва да продължава да я подкрепя, а не просто да бъде наблюдател, както преди се е случвало. Благодаря. Мисля, че е време да преминем нататък по а, дневния ред. Оставаме обаче в областта на съвета на ОНЕ за по правата на човека, само че пета точка е по-специално последващи действия след доклада Голдстън относно конфликта в Газа и инцидента с флотилията. Разбрахме се с подкоординаторите да поканим съдята Голдстън на заседание на подкомисията. Но, за съжаление, той беше възпрепятстван. Моля личните разговори да ги водите извън заседателната зала. Той обаче подчерта, че с удоволствие би участвал в обмен на мнение с нас е, някой бъдещ етап, който да е удобен и за двете страни. Кристиан Томушат и Хина Джилани е, ще е, са участвали по последващите действия, но те, за съжаление, не успяха да дойдат също. Но имаме все пак представител на Висшата комисия по правата на човека, който ще ни запознае с положението. Държавите, е, извинете, е, депутатите са получили предварително по електронна поща е, редица важни документи по тази точка. И така, ако не възразявате, за около 8 минути, по 8 минути, ще дам думата на тримата ни гости. Първо госпожа Армицън, след това след това Дарък Мъри, международен юр... консулт по юридически служител по а, въпросите на Пакистан и а, третия ни гост е активист по а, правата на човека в Израел. И така, сърдечно приветствам гостите ни и моля ви всеки по около 8 минути а, разполага. Заповядайте. Благодаря. Благодаря ви и за поканата да говоря на а, това заседание. Бих искала накратко да ви запозная с това какво стана, откакто излязоха тези два големи доклада от мисията на ООН по конфликта в Газа. Това е доклада Голдстън и също е, доклада на независимите експерти относно сериозните нарушения при инцидента с флотилията, пътуваща за Газа. Както знаете, доклада Голдстън беше представен през септември 2009 година пред съвета по правата на човека на 700, 570 страници 36 инцидента са описани а, е, през периода 2008-2009 година. Заключението са, че както Израел, така и Палестина са извършили престъпления, военно престъпление и нарушения на правата на човека, както и престъпления срещу човечеството по време на конфликта в Газа. Много е важно и двете страни да водят разследвания и независими разследвания и ако не успеят тези разследвания, престъпленията от газа трябва да бъдат, за тях трябва да бъде сезиран Международния а, наказателен съд. Какво е станало тогава? През 2010 година съвета по правата на човека създаде нова независима комисия, която имаше за цел да наблюдава и да оценява всички местни правни процедури, предприятие от страна на правителството, на която и да било отстраните във връзка с обвиненията в доклада Голдстън. Тази независима комисия представи първия си доклад преди няколко месеца. В него се стига до следните заключения. Първо, Израел провежда а, разследвания по много инциден, инциденти, но само при от всичките обвинителни акт, актове само един води до осъдителна присъс, присъда за кражба на кредитна карта. Други заключения са, че Израел не е предприел следствени действия а, на високо политическо ниво и също така не се разследват искове за нарушение на правата на човека на западния бряг по време на конфликта. Също са изразени тревоги, доколко а, безпристрастни са самите разследвания. Комисията също разглежда и разследванията, проведени от палестинска страна, палестинската автономия, по заключение на комисията, е създала независима разследваща комисия, която се е срещнала с комисията и е потвърдено, че разследването отговарят на международните стандарти. Разследващата комисия на палестинската автономия обаче не е била в състояние да разследва а, в а, целия им мащаб военно-престъпленията в а, Газа. Комисията за разследване, а, създадена от Хамас, а, също се е срещнала с специалната комисия на съвета по правата на човека. Там също не са установени някакви нарушения. Комисията получава нов мандат състои се от двама независими а, члена, а, съдя Девис и съдя Оспигрен които се занимават с наблюдението и оценката на сега провежданите разследвания. Планира се да се проведе мисия в региона, така че да се проведат срещи с участниците, за да се получи актуална информация за текущите действия. Комисията ще докладва пред съвета на ОНЕ на 16 март, но не по-късно 21 март тогава ще получим актуална информация. За доклада за флотилията да кажа няколко думи, понеже ми остава малко време. От три тричленна мисия бе разписан доклада, която а, бе сформирана два дена след инцидента 2 юни 2010 година. Съдя Филипс от е, наказателния съд, е, съдия Десилва от Сиера Леоне и Мери Шантидариам, бивш член от Комисията срещу дискриминацията спрямо жените. Тази комисия разговаря с 112 свидетели от, 12, от 20 страни, по въпросите на международно, на правата на човека в хуманитарен в световен план и хуманитарното право. Броя на има редица констатации в доклада, в това число, че има доказателства за съкратено производство, водещо до екзекуции. В 6 от случаите също така блокадата на газа към момента на инцидента вече е нелегална а, поради въздействието на, на цивилното население и хуманитарната криза и също провеждането на колективни наказателни действия. В доклада са разписани констатации, но не конкретни препоръки, които трябва да бъдат разписани от съвета по правата на човека. който а, пък от своя страна а, иска да се разгледа от а, върховния представител а, доклада преди следващото заседание. Изискват се и а, сведения за последващите действия, предприяти от страните по конфликта, така че през март получим повече информации по този въпрос. И още един последен коментар, свързан с сътрудничеството с Израел по време на тези две мисии, както по Голдстон, така, флоти, така и флотилията и последващите действия по Голдстон. Много останаха мисиите, надявам се да не съм ви объркала. Израел демонстрира готовност за сътрудничество и предприе конкретни действия в тая насока. мисля, че биха предприяли такива действия. така се твърди в техните послания, но за съжаление нямаше практическо сътрудничество по време на мисиите. Благодаря ви. Това бяха точно 8 минути. Благодаря за обставеното изложение. Сега давам думата на Дарак Мъри от Центъра за правата на човека в Палестина. Вие имате около 8 минути. Заповядайте. Благодаря много. Благодаря, че ме поканихте до днес. Искам да поговоря малко за вътрешните разследвания, които бяха проведени във връзка с доклада Голстон в съвета по правата на човека. Какви са основни, четирите основни изисквания на едно, за едно разследване обаче. Това е важно. А, и първото изискване е, е, е, разследването да бъде ефективно, т.е. да няма разследване, което прикрива жертвите. Т.е. Е, разследването трябва да може действително да намери виновниците. Второто изискване е да бъде а, независимо и безпристрастно. Това е съвсем самоочевидно. А, и то не само а, по закона а и на дело. А също така има още две изисквания, трето и четвъртото, а, които изискват а, обществен контрол и надзор. Нека да говоря за разследванията в Палестина. И в Газа, и в Рамала властите създадоха комисии, различни по своята легитимност и независимост, които имаха за цел да разследват събитията. За съжаление обаче нито една от тези две комисии не проведе разследване съгласно изискванията, съгласно дефиницията за разследване в международното право. От страна на Израел а, се използва правото, за да създаде една иллюзия за правосъдие, без да има реални резултати. Разгледани са много случаи във връзка с разследванията в Израел и данните са от 15 години назад, от 95-та година насам, като основните елементи, които се разглеждат първо, съседните. Първо, с какво конкретно се занимава с разследване, разследването? Много често разследванията започват, когато има нарушение на дадена а, заповед или а, правило, а, нещо, което зависи от самата заповед или правило. Вторият важен елемент е свързан с механизма на разследването. Има два такива механизма. Първо, операционен дебрифинг, нещо, което се нарича и командно разследване, процедура стартирана от военните за да се а, изведат заключения и а, полуки а, за а, поведението на армията за в бъдеще. Проблемът е обаче, че е, е, е, този тип разследвания се използват за целите на наказателните разследвания, нещо, което е недопустимо. Трябва да се има предвид, че там свидетелите са анонимни, е, разпитват се и е, цивилни, и военни лица и се предполага, че военните лица не биха действали е, в свой собствен интерес. Заключенията от тези разследвания не могат да се използват в съда. Много често няма как да се осъществява съдебен или граждански надзор, тъй като заключенията са поверителни. Другият тип заключения се, извинете, разследвания се извършват много рядко и са силно зависими от оперативния дебрифинг. Така че проблема с оперативния дебрифинг става системен проблем. През 7-те години от 2000 до 2007 година а, 3490 палестинци са загинали, 11 000 са ранени, но това е довело само до до много малко е, разследвания. Е, само 700 е, са осъдените. Е, така че виждате, че системата е неефективна. Сега. военния прокурор а, им, има възможност да започне разследване. А, той действа и като правен съветник на армията, а, но на практика ситуацията е абсурдна, защото а, той разследва а, законността на правила, които вече сам е решил, че са е, правомерни. През последните две години на конфликта има 150 процедури, 103 е, оперативни дебрифинга и 47 наказателни а, е, разследвания. Има и малко припокриване. Моята организация е подала 1048 а, жалби, т.е. по съвсем малък брой а, от а, случаите се провеждат разследвания, като по-голямата част от разследванията са закрити с заключение, че израелските, а, израелската армия е действала правомерно. Четири обвинения са а, повдигнати и има три осъдителни присъди. Като една от тях е свързана с кражба на кредитна карта, за която 7 а, месеца е било наказанието 7 месеца затвор. Други двама военни са осъдни за това, че са използвали 9 годишно дете като жив щит, а четвъртото обвинение е свързано с флаг и още няма решение на съда. Благодаря много. сега ще дам думата на госпожа Флайнбард. Um, Добър ден. Благодаря ви за поканата. Няколко думи да кажа първо за това защо съм тук преди една година. Аз говорих пред вас, пред парламента по същия въпрос. Тогава представлявах три израелски организации за правата на човека. Днес пък израелските правозащитни организации са неохотни сами да се представляват пряко на международни форуми. Каква е причината за това? Че има процес на сплашване а, на организациите за защита при подобни процеси и не само сплашване, ами и заплаха от а, криминализация на действията им. Ще стане ясно какво имам предвид. Сега по същество за местните разследвания. Е, израелските правозащитни организации също участваха в процеса на наблюдение на разследванията, които се водят в Израел. Понякога също координираха е, движението на свидетелите по военни производства. А, е, нашите заключения са подобни, а, както и на израелските власти. Вече има публикация по въпроса през 2010 година излезна, както по отношение на чисто структурните недостатъч, недостатъци, които се изреждат там, а също и материални, материално-правни или е, проблеми. Е, въпреки факта, че има. Е, всъщност не са предприяти по, по тези нарушения действия, въпреки че има доказателства за тяхното съществуване. От септември месец насам а, е, не се е свършило много по същество. А, е, Преоткрити са някои разследвания, които бяха спрени, например фамилията Самуни, около 30 роднини бяха убити тогава, въпреки че бяха преместени на защитено място, което след това обаче става мишена. Тук се води разследване и на един високопоставен военен служител, във връзка с а, това масово убийство, но в момента няма резултати. Имаме а, също и действия, които се водят а, във връзка с войниците, които са участвали в нападението. Това го споменавам, защото това има връзка а, с едно от основните обвинения а, на базата на доклада Голдстън. Много от нападенията на, срещу гражданска инфраструктура са били преднамерени, твърди доклада. Знаете, че а, това води до сериозни последици за международното хуманитарно право. С други думи, а, какво имаме тук? А, имаме войници, които са дали показания, че са получили а, заповед да нападнат а, птицеферма. Това всъщност потвърждава а, обвиненията в доклада Голдстън. Има както знаете, и нападения срещу авторите на този доклад. Все повече и повече израелски коментатори потвърждават истинността на доклада Голдстън, въпреки че той е представен и в Израел, и в САЩ и първоначално се възприема като а, доста пристрастен. От септември до сега в Израел излезна и друг доклад, който не е пряко свързан с нападението в Газа или мисията за събиране на информация. Това е доклад за анкетната комисия Тьокел. Там се засягат въпроси, които са разгледани и в Голдстън. В крайна сметка се достига до заключението, че блокадата е законосъобразна в момента, в който се анализира. После, следващия доклад, който ще се е, представи през март пред съвета, по-обстойно ще разгледа процес а, е, на а, е, отчетност, отговорност и проблемите с безнаказаността е, в израелската система. Тогава ще разполагаме с повече информация. Вчера а, израелски войник на 23 годишна възраст е, е осъден на около 10 години е, за изтичане на информация във връзка с е, нарушение на правата на човека от страна на Централното командване. и във връзка с а, решение на Израелски съд за а, атентати. израелските организации. Миналата седмица две събития се случиха. Едното беше разследването на чуждестранното финанс. Беше проекто закона за чуждестранното финансиране на граждански организации. С това се дава възможност да се преследват наказателно и а, чужестранни източници а, на финансиране. Има анкетни комисии а, по този е въпрос, които са вече сформирани и одобрени и скоро ще внесат предложенията си в пленарната зала. Имаме основания да смятаме, че за законопроект за финансирането може отново да се промени. Първоначалната версия предлагаше драконови мерки да се регистрират всички източници на финансиране. В момента се търси баланс от вносителите и анкетната комисия. Израелските анкетни а, комисии в парламента не могат да призовават свидетели, за това няма да се гласува тази седмица и се водят все още преговори. Проекто закона против бойкота трябва да се гласува на 15 февруари. В първоначалния си вариант той дефинира всички видове бойкотни действия, информация е необходима за тях и а, се криминализира като всяко бойкотно действие. Първоначално отново беше много строга тая мярка. Не е ясно обаче в какъв вариант в крайна сметка ще се гласува този закон. Понеже ми свършва времето, ще спра до тук и с удоволствие ще отговоря на повече въпроси. Thank you, Mrs. Weingarten. Uh, this was good news to us who have been... Благодаря ви, Чудесна новина е това за нас. Тези от нас, които а, следим а, развоя на идеята за проекта закона за неправителствените организации, както му викаме, е изключително тревожно е да стават такива неща в Израел, страна, която се смята за демократична страна. Изумително, че по такова, такова нещо изобщо дори се обсъжда и криминализирането на действия на правозащитни организация е нещо, което е по-скоро, по-скоро може да се свърже с стария режим в Тунис, а не с Израел. И нека сега да дадем думата за дискусии. Искам да приканя депутатите да вземат думата. Заповядайте. Благодаря много. Благодаря за направените изказвания. Да, действително много шокираща информация. Впечатляващо е това, което се случва. Как въобще можем да смятаме Израел за надежна държава при положение, че те са на дъното по отношение на правата на човека. Вие представихте много аспекти и е важно по всички тези въпроси в съвета за Женева, Женева Европейският съюз да бъде обеден, обединен, да сме обединени около една и съща позиция. Защото е много трудно да се вземе една е, твърда ясна позиция. Един малко по-сложен въпрос. Посетихме с делегацията е, за Палестина съвсем наскоро е, Газа и когато бяхме там, е, ми казаха по-скоро неофициално, че Хамас може би не много разумно, е, е приел за е, е, цивилни убити граждани като свои, за да ги обяви за мъченици. И има големи плакати по улиците, в които са снимани а, е, загиналите и техните семейства, които а, е, са, са принудени от Хамас да заявяват, че е, а, а, те са били мъченици за а, палестинската кауза. И е, трябва да ви кажа, че а, аз много се изненадам, че въобще се предприемат такива действия. Знаете ли нещо за това? И ако да, тогава как можем да преброим с точност а, броя на загиналите е, цивилни граждани? Как можем да категоризираме а, загиналите при положение, че има а, такива действия от страна на Хамас? Председателката благодаря много. Госпожа Кил Нилсен, имате думата. Благодаря. Това, което току-що чухме, наистина е доста обезокоръжаващо, но със сигурност не е изненадващо, защото още от години ние установяваме, че Европейският съюз знае за тези събития, обаче чувството за безнаказаност продължава да нараства. Мисля, че правителството е крайно дясно и трябва да се а, посочи, че всичко, което се прави по отношение на човешките права е доста съмнително, доста спорно. Ние реагираме на това, което се случва в Израел. Неправителствените организации отидоха там и се застъпиха тези атаки срещу свободата на словото да бъдат е, критикувани също така блокадата на ивицата Газа е, да бъде премахната. Има предвид е, доклада Голстон, който още от март месец съществува. Така че в случая се опитахме да спечели малко време. А в ивицата Газа ви има все повече хора и все повече деца дори, които нямат достатъчно храна. Семействата нямат възможност да предоставят достатъчно храна на децата си, не ходят на училище тези деца, защото училищата са бомбардирани. Това са факти, които ние самите сме наблюдавали. И ако не беше така, нямаше да имаме нужда от доклада Голстон. Много училища са разрушени и тези училища не могат да бъдат построени отново, защото е забранено да се внасят строителни материали в ивицата Газа. Тази блокада продължава, както преди, така и сега. И като вземем предвид е, месец март, е, примерно, е, решенията в доклада Голстон, за мен просто цялата тази ситуация е скандална. В доклада Голстон се споменава също за Международния наказателен съд, който трябваше да бъде сезиран в рамките на 6 месеца. Мисля, че тези 6 месеца отминаха, но до сега не е имало никакви достоверни разследвания в тези 6 месеца. Мисля, че трябва просто да реагираме. Не е необходимо да изготвяме повече доклади, не е необходимо и да говорим повече. Наистина трябва да станем активни в Европейския съюз и трябва най-сетне да направим нещо. Беше казано също как е, войниците извършва тези разследвания по чисто военен начин. Аз мисля, че за гражданите също е важно да знаят какво наистина се случва. Една нова европейска флотилия се подготвя. Знам, че във Франция има редовни заседания по този въпрос. Има също и други страни, които участват, които събират е, средства и е, стовка, за да могат да получат кораби, екипажи на тези кораби също така ще има и военни лица, които ще искат да участват в тези флотилии, така че се надявам тези флотилии да не бъдат сполетяни от същата съдба, като тези миналата година. Има и граждани, които са активни, които предоставят средства, които жертват времето си и те е, правят е, всичко това, което ние не можем да направим като институции. Политиците много често не вършат работата си до край. Гражданите са принудени да правят много неща по собствена инициатива, за да могат да съдействат за премахването на блокадата на ивицата Газа. И мисля, че това трябва да бъде един от мотивите да бъдем повече активни. Казахме, че през декември миналата година видяхме сами със собствените си очи недостига на храни там. Също така видяхме, че много деца в вивицата Газа нямат обувки наистина развитието е доста в обратна посока в сравнение с миналия път. Навсякъде има бомбардировки, децата са засегнати навсякъде. Ние наистина с много голямо прескърбие установяваме тези скандални ситуации всеки ден. Мисля обаче, че това, което се прави не е достатъчно. Трябва ясно да кажем, че това е скандална ситуация, защото не можем повече да говорим само за срокове, не можем само да твърдим, че след няколко месеца ще се съберем и ще заседаваме. Ние на място виждаме там какво е въздействието от действията на Израел. Имаше и постери с убити цивилни лица, има множество лица, които са и ранени в ивицата Газа и е, ние бихме могли да разследваме месеци наред, за да установим какво е станало. Няма нужда да го правим, защото това там е реалността. Трябва просто да престанем с е, тази практика на двойните стандарти. Е, комисарът по правата на човека е, във вторник вечерта отиде в Израел на първо посещение, посети палестинските области и палестинските и израелските неправителствени организации приветстваха факта, че комисарът е, присъства там и е, поискаха докладът Голстон да бъде прилаган на практика. Така че е, това е също едно от нещата, което чухме сега в края на седмицата. Още веднъж повтарям, нещата са сериозни и трябва да си направим необходимите изводи. Благодаря на госпожа Кел Нилсън. И сега искам да дам думата на господин Казак като заместник-председател. Председател, уважаеми колеги, наистина това, което чухме от нашите гости преди малко и от колегите госпожа Кил Нилсен и госпожа Алкен, наистина потвърждава в мен още един път убеждението, че ние като че ли не сме на висотата на очакванията като институция е, Европейския съюз да призвана да отстоява онези принципи и ценности, които ни обединяват всичките тези 27 страни. И а, понякога, особено когато става дума за държави, с които имаме традиционни връзки, културни, економически интереси, онези е, въпроси, които са свързани с фундаментални ценности, като правата на човека, правото на живот, правото на е, достоен живот, минават на заден план. Аз смятам, че тук сме е, в състояние да кажем ясно и категорично, че е, не е необходимо повече, както каза госпожа Кил Нилсен, още и още допълнителни доклади, мисии, които да препотвърждават очевидното, очевадното, че е, има крещящи нарушения на международното право, на правата на човека. Е, просто трябва е, международните механизми за отстояване и за търсене на отговорност за, от нарушителите на тези международни норми да бъде задвижена част по-скоро. аз смятам, че и ние като Европейски парламент трябва върху това да наблегнем Неслучайно някои доклади, които са пред нас, особено в Комисията по международна търговия и Комисията по външни работи, свързани с отношенията Европейски съюз и Израел, са блокирани. Въпреки а, а, някой, на израелската страна и на някои а, други организации те да бъдат отблокирани. Аз мисля, че тук при нас водещото трябва да е отстояването на ценностите на правата на човека и на принципите на международното право. От момента, в който една държава като Израел не зачита тези ценности, аз смятам, че ние като Европейски съюз нямаме морално право да продължим да водим какъвто и да е каквито и да е отношения, да бъдем снисходителни към тези кръщящи нарушения. И затова смятам, че наистина, ако този доклад Голдстон, неговото, неговото бъдеще все още не е сигурно от гледна точка на международните институции и с последиците и препоръките, които той дава, не влязат в сила, нашето, нашата, как да кажа, нашата отговорност ще бъде поставена под въпрос още един път, за пореден път. Така че аз призовавам наистина и нашите е, гости да ни дадат съвет по какъв начин тези препоръки трябва наистина да получат развитие в, на реал, в, е, като реални стъпки, като конкретни мерки. Благодаря. I would propose now that, um, uh, with everybody's permission, I could invite Mr. Marcelo сега а, предлагам а, да дадем думата накратко на господин Марсело Фараджи, известен европейски журналист. Всички, повечето го познаваме. Той е бил на, на място, на флотилията. А, така че в рамките на една-две минути, може би ще ни запознаете с преките си наблюдения на конфликта. След това ще помолим службата за външни действия на Европейския съюз също да, ре, да откликне и след това пак ще дадем думата накратко. Благодаря ви, госпожо председател. Както знаете, през последните 20 години в Брюксел се занимавам с отразяването на измамите и на корупцията, но никога не съм се чувствал толкова застрашен, колкото миналата година, когато трябваше да пише пиша за флотилията. Осем месеца по-късно а, имам усещането, че в общественото пространство а, циркулират общо само два факта. Всички говорят за един кораб, за това, че е имало един кораб – И а, също се говори, че една страна е участвала в конфликта Турция. А, само, че аз не това видях а, на място, на един от корабите. 37 националности бяха представени там, хора от цял свят и е нещо друго, което не се споделя в общественото а, пространство, че нападението не е било единствено а, срещу плавателните съдове, срещу, но също и срещу медиите. Като независим журналист, аз и моите колеги бяхме принудени от а, военните да си предадем оборудването. Искам да благодаря на съвета на председателите, господин Шус, господин Ферховщет и, и другите, които и другите председатели, които помоляха господин Бузик да излезе с официално писмо за, към израелските власти. Аз до днешен не съм си върнал личните, личните вещи оборудване, нищо не съм получил. И е, мисля, че трябва обществеността да е запозната с това. Аз знам, че вие се занимавате с правата на човека, но също и с свободата на словото и свободата на пресата. Това са неразривни а, каузи. В момента се борим с колеги, а, за да ги накараме да разкажат цялата истина – тази е, снимка. Сигурно сте виждали вече от един от корабите. Е, Мави Мамара. Една година по-късно изготвяме и документален филм. Моля ви да се запознаете с него. minusraid.info е адреса ако успял преводача да го чуе. Сега давам дума така за председателката на Европейската служба по външни действия. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря за изложенията, които чухме. Те се предлагат в точния момент. Подготвяме се за 68-та сесия на съвета по правата на човека на ОНЕ. От доклада Голдстън Европейския съюз многократно призвава всички заинтересовани страни да водят разследвания по потвърждаването на обвиненията от доклада Голдстън. Европейския съюз работи с израелското правителство и палестинската автономия в двустранен план. Също така на базата на експертния доклад през миналия септември Европейския съюз подчерта, че възоснова на заключението от този доклад трябва да се предприема допълнителни действия за Израел и Палестина за борба с безнаказаността и а, укрепване на принципа на отговорността. Това е в съответствие с целта за зачитане на правата на човека и осигуряване на а, отговорност и отчетност. което се явяват е, предпоставки за мирния процес. Очакваме с нетърпение е, е, експертния доклад и също очакваме Върховния комисар по правата на човек по време на посещението си да се занимае с въпроса на отчетността. Също така е важно Европейския съюз да остане обединен и да излезе с ясно послание. И това естествено е ключова цел в нашата работа. В миналото сме изготвили проекто резолюции по Голдстън, например, и подобни въпроси, но това е ставало в последния възможен момент. Важно е за това своевременно да излезем с ясна позиция, за да повлияем на процеса. В момента се подготвяме за заседание на съвета Concerning the flotilla investigation, Подготвяме се за 16-то заседание на съвета по правата на човека и трябва сега своевременно да предприемам такива действия. Необходимо е също да се осигури съгласуваност между мисиите за събиране на информация, а също и е, анкетната комисия на съвета на ОНЕ. Когато бяха представени от мисията за събиране на е, информация на 15-то заседание, е, ням, ние е, това, от което не бяхме доволни, беше, че няма разписани конкретни препоръки. След това обаче се го се написа много за нападението срещу флотилията на базата на националните разследвания, които се водеха и се проведоха от тогава. Сега, естествено, а, ние гледаме на готовността на Израел и на Турция да си сътрудничат с анкетната комисия като нещо положително и да дадат своя принос по такъв начин. Очакваме с нетърпение да изхода от тези разследвания а и се надяваме съвсем скоро да могат да бъдат представени някои констатации и заключения. По отношение на положението в Газа, и ние споделяме тревогите, които а, бяха огласени. Необходимо е да се отвори пътя за хуманитарната помощ в и от, към и от ваза. Важно е да се подчертае и решението на израелското правителство да отслаби блокадата. Европейския съюз предлага един съобхватен подход, в това число подпомагане изграждането на инфраструктурата, обучение и така нататък при предоставянето на хуманитарна помощ. Е добре известно, че Европейския съюз е един от сериозните донори и ще продължаваме да се занимаваме с това. Благодаря ви. Uh, uh, um, Благодаря, господин Тойер. Сега съвсем накратко uh, дам думата на госпожа Алкин, след това ще дам думата на на останалите оратори и за отговор. Благодаря съвсем накратко. Ако Европейския съюз се обедини, това може да доведе до отрицателни последици. Ако само а, а, Чехия а, се разпорежда ако само Холандия се разпорежда, тогава по-добре, честно казано, да имаме а, а, двояка позиция, отколкото да говорим с един глас. Не. Е, а, Действително много съм ядосна и се извинявам за това, но всъщност квартета е част от проблемата, не е решение. Те просто седят там и твърдят неща, които не са верни. Все още е, има почти пълна забрана върху строителните материали. А ако те не влязат в газа, няма да има каквото и да било развитие. И все още всички там са под обсада. Това си е война. А това е напълно незаконно. Освен това е още по-лошо положението с граничните пунктове, защото Израел захваря с пропускателните пунктове, защото Израел затваря всички тези пунктове и какво се оказва? Има огромна флотилия от камиони в Газа, които да не го... които на всичкото отгоре вземат парите на мисията за възстановяване и развитие на, за реконструкция и развитие на ООН. Извинявайте, е, но просто вие познавате положението по-добре от това и за това съм много ядосана. Благодаря, госпожа Окен. Госпожа Килнисън, искате думата. Заповядайте. Искам да допълня. Вие говорихте за четворката. Тази седмица четворката заседава и резултатите са съвсем пресни. Става дума за случай, в който няма официална декларация. Четворката за Близкия изток просто беше подиграна в случая. Целта беше да се действа срещу бедността в Близкия изток, обаче всъщност в крайна сметка имаше доста иронични изказвания по отношение на четворката за Близкия изток от страна на някои израелци. Това, което Маргарет посочи, че е, става дума за част на проблема, а не за част от неговото решение. Благодаря, госпожо Кил Нилсен. А сега дам думата на господин Мари, след това госпожа Вайнгартен. Благодаря. Що се отнася до това, какво може да направи Европейския съюз? Съвсем накратко. Що се отнася до работата на организациите по правата на човека, има две основни характеристики, е, с които те се занимават. Занимават се с безнаказаността и с е, случаите на увеличение на нарушението на правата на човека. И се оказва, че а, е, има една е, е, е, един, извинете, затворен, магиосен кръг и се оказва, че крайният резултат е, че разследванията продължават да се разследват и няма какъвто и да било резултат. Крайно време е вече да се задействат механизмите на международното право. Едно от първите важни неща е, че процесът Голдстоун се мести от Женева в Нью Йорк и е, се занимава с него съвета за сигурност на ООН. Смятаме, че трябва да има международно разследване и това е един от основните принципи. И съвсем накратко по въпроса за закриването, за затварянето. Проблемът в момента е, че има опасност това затваряне да стане все по-институционализирано. Няма частично отваряне на границите. Има един милион и половина души, които са колективно наказани. Мисля, че най-големия проблем по-настоящем е, че това може да стане институционализиран проблем. Благодаря много. Председателката благодаря за това ясно изявление. Госпожа Вайнгартен, имате думата. Да, във връзка с това какво може да се направи, познавате инструментите по-добре от нас, по-добре знаете какво е възможно, но тъй като парламентът е излизал с резолюция, може би е добре да се обърне към върховния представител Аштън да поиска от нея информация за напредъка по, резолюци... по препоръките на резолюцията, а може би е добре и Комисията по външни работи на Европейския парламент да се занимае с този въпрос. В допълнение на Комисията по правата на човека има и други форуми, в които трябва да се повдигне този въпрос. Ето, например, има съвет а, в края на месеца а, и а, трябва да се разгледа въпроса и за организациите за правата на човека – в Израел, но също така трябва да се занимаем и с въпроса за безнаказаността. Преди една година говорех същите неща, но а, се вижда, че в Израел напредък няма. Няма какво да се чака. Виждаме как се гласува в ОНЕ и в Женева а, има неяснота, объркване, няма една единна европейска позиция. Така че, мисля, че държавите членки изглежда просто не искат да се занимават с този въпрос, защото не могат да намерят някаква позиция, около която да се обединят. Това сигурно е доста неудобно, но може да се окаже, че в крайна сметка трябва да гласуват по съвест. Благодаря, госпожо Ван Гайтер. Вар... Вайнгартен, каза председателката. Госпожа Арвицен има думата. Благодаря съвсем накратко няколко коментара. Както спомена госпожа Кил Нилсен, да, действително Върховния комисар е а, в окупираните територии, среща се с Шиман Перес, Махмута Абас и а, други високопоставени лица. Тя ще пътува и до Газа, и а, до западния бряг. И Тук а, има два основни въпроса. Въпроса за блокадата е един от тях, защото блокадата на практика представлява едно колективно наказание. Още един въпрос, който не бе споменат по-рано. Множество неправителствени организации и отделни лица, които работиха като дадоха своето сътрудничество на, на мисията на Голдстон продължават да бъдат преследвани и тормозени. Така че и това е важно да се има предвид. Това е. Председателката, благодаря. Нека да повторя и аз какво казва Европейския парламент като цяло. Призовава да се при... ложат препоръките на доклада Голдстон – да се подведат под отговорност всички нарушители на международното право, включително и на правото за военно престъпленията. И смятам, че действително Европейският парламент трябва непрекъснато да настоява а, за това, че е необходимо да има да се търси отговорност и никой да не остана безнаказан. И в крайна сметка, по някой път позициите на Европейски парламент а, се приемат трудно, но те настояват именно на това. С това приключваме работата по тази точка от дневния ред. И преминаваме към друга точка друга важна точка, шеста точка, като ще предам председателското място на колегата за известно време и след това ще се занимаем с Тунис. 16-то заседание на съвета по правата на човека ще се проведе в Женева от 28 феврари до 25 март тази година. Нашата подкомисия ще изпрати делегация 5 члена. Така че номинациите моля да бъдат изпратени на секретарията до утре на обед, за да може да кандидатстваме за необходимите акредитации. Има писмена процедура, прията от Комисията по външни работи, която заявява, че ще има резолюция в която ще се уточнят приоритетите по отношение на съвета на ОНЕ за правата на човека и на прегледа на работата на този съвет. Политическите групи ще излязат с предложения за резолюция, след това ще приключим дебата с изказване на върховния представител в пленарното заседание през март и резолюцията ще бъде основа за по преговори и обсъждания. Давам думата на господин Гжип. Dziękuję Panie Przewodniczącej. Благодаря, госпожо председател. Нека да преминем към седма точка от дневния ред. Размяна на мнения с Енгелберт Тойерман, председател на работната група на съвета по правата на човека. Познаваме тази работна група като нов елемент от след Лисабонската система по правата на човека и както вече бе подчертано, вие сте много важна личност в тази нова структура. Радваме се, че можем да почерпим от вашия широк опит в австрийската дипломация и контактите и с КОХОМ, съвета по правата на човека. Радваме се, че има възможност за такъв широк диалог между Комисията по правата на човека и вас по въпросите, с които в момента вие се занимавате в новото си качество. Като подкомисия, разбира се, подобно сътрудничество е от огромен интерес за нас, най-вече по отношение на една активна роля на Европейския съюз по отношение на зачитането на правата на човека и демокрацията в световен мащаб. Без да губим повече време, бих искал да ви поканя да вземете думата и да ни запознаете с изложението си. Като имате предвид, че искаме да се запознаем с една силна позиция на Съвета правата на човека, защото това е основата, на която се гради нашето сътрудничество. И така, господин Тойерман, заповядайте, имате думата. Надявам се да успеете да се вместите в 10 минути. Um, Благодаря ви, господин заместник председателю. Благодаря и на председателката на подкомисията за поканата на този ранен етап от моя мандат. Аз съм първи председател на КОХОМ по новата структура по силата на Лисабонския договор. Понякога се казва, че съм постоянен председател на съвета, което е подвеждащо, понеже е длъжност, която ще изпълнявам в рамките на няколко години. Но при всички положения положението сега е различно от това в миналото. Миналото председателството беше ротационно и трябваше 6 месеца. Това дава нов а, потенциал за усъвършенстване на системата, а, като така се осигури повече последователност, приемственост, несъгласуваност. Естествено, има и нови предизвикателства, ами, а именно незабавния преход, пред който сме изправени както за мен, така и за цялата служба. Най-вече в една такава важна тема, като правата на човека. Също е предизвикателство да се държат ангажирани всички 27 държави членки – има и важни различия с председателството на съвета в миналото. При старата система на председателството преди председателят беше също така и ръководител на отдела по правата на човека в външното министерство на страната председател. По новата система ролята на председателя на съвета е по-ограничена – Както бе обявено, описанието на должността е следното да се осигури гладко управление на съвета и да се гарантира, че мненията на 27-те члена са отразени в формулирането на политиките по външните дейности. Доста ясно е, са разписани правомощията и задълженията. По-специално роли е, се работи по подробностите на моята нова роля, които ще трябва да бъдат изпитани в течение на времето и да бъдат преразглеждани. Моят е, подход е екипен подход е, по отношение на външните дейности екипност с държавите членки, с парламента и гражданското общество в Европейския съюз и трети страни. В рамките на службата за външна дейност аз представлявам а, и отдел по правата на човека, а, чийто директор е поел ангажимент да повиши максимално неговата ефективност. Ще се слеят а, двете звена по права на човека на комисията и на секретарията на съвета и се работи в момента по новата организационна структура. По отношение на държавите членки, както казах, моята роля е да отразя техните мнения при формулирането на политиките. За мен основен приоритет да се осигури участие на държавите членки в формулирането на политики, както в Брюксел, така и в двустранен план Необходим ни е капацитета, но също и политическото влияние на държавите членки по отношение на политиките, които приемаме. В противен случай няма как да бъде силен гласът ни възнамерявам да укрепвам системата на работните групи и разпределението на отговорността бяха създадени наскоро и в февруари предстои да се създадат нови работни групи, като например тази по правата на хомосексуалистите. Възнамерявам също да укрепя съдействието си с вашия парламент по въпросите на правата на човека. Поел съм ангажимент да осигуря тясно сътрудничество с вашата подкомисия и да се отзоваваме на вашите покани, когато това е необходимо да ви запознаваме с нашата работа и да видим как можем да укрепим взаимните си усилия за насърчаване и отстояване правата на човека в световен план. Надяваме се скоро да е възможно да поканим председателката на вашата подкомисия да говори пред съвета по правата на човека. За мен е много важно също да се осигурите ясно сътрудничество с гражданското общество като централен партньор какви са партньорите на съвета за 2011 година. Сега ще начертая някои основни насоки, първата от които, най-вече в този преходен период, е да успеем да прилагаме ефективно съществуващия план на политиката на Европейския съюз за правата на човека. Това включва всичките насоки, инструментариуми и политики в области като права на хомосексуалистите, укрепване на демокрацията и други е, видове диалог, свързани с правата на човека, най-вече в Женева, е, Нью Йорк, но също в Страсбург, Варшава и други места – Основен акцент ще бъде изпълнението на инициативата Рационализация, прията от съвета в края на миналата година. Вече сме ви информирали за това обаче и също създаването, създаването на първите национални стратегии за правата на човека. Има идеи да се разработват на място тези стратегии, да се оповестяват по съответния, по съответния канален ред и да се отразяват а, по отношение на конкретните страни, които се разглеждат. Това би трябвало да доведе до по-добро изпълнение на европейските насоки и други важни документи но също и за по-доброто интегриране на правата на човека в общата политика на Европейския съюз прямо трети страни. През декември Мишел Дилеманс от Белгийското председателство ви информира за важната задача на съвета през второто полугодие на миналата година по преразглеждането на политиката по правата на човека. Проведе се заседание в Брюш, информирахме председателката на вашата подкомисия и други ключови партньори, а също и бяха отправени препоръки от съвета до върховния, коми... до върховния представител това вие разглеждахте през декември, когато о, гледахте годишния а, доклад на 15 декември и върховният представител пое ангажимент да внедри правата на човека в политиката за външно, външни действия. При прегледа се отправи съобщение че ще се е, отразят основните моменти, е, проистекли от консултациите и се надяваме конкретните предложения за бъдещи действия съвсем скоро да се разгледат, за да могат да се представят пред парламента и държавите членки и други заинтересовани страни. Един от основните въпроси по време на дискусиите на прегледа бяха работните процедури на съвета, най-вече създаването на един брюкселски формат на съвета по правата на човека. Както стана ясно през декември, има силна, но не единодушна подкрепа от страна държавите членки за такова действие, така че е необходимо допълнително да се разгледа въпросът. Ще положим допълнителни усилия за повишаване ефективността на съвета ни, да рационализираме дневния ред, да осигурим по-висока управляемост на заседанията и по-добро сътрудничество при изпълнението на целите ни. За това ще продължаваме да водим ежемесечни заседания по ден и половина, като при нужда се свикват допълнителни заседания, най-вече в подготовка на заседания на съвета по правата на човека и при изработването на национални стратегии. На 25 и 26 януари ще се проведе заседание. Този петък пък на 11 ще се проведе друго заседание по въпросите на ОНЕ, а пък редовното заседание ще бъде на 22 и 23. Нещо важно в основните приоритети е да се укрепи експертния капацитет и е, експертната култура по въпросите на правата на човека при, а, е, в структурата на съвета на по правата на човека. Преди всяко редовно заседание е, ще се провежда срещи с служителите за свръзка. И чрез един такъв процес постоянните представителства в Брюксел ще могат да вземат по-активно участие в работата на КУХОМ и ще се осигури по-добро изпълнение на решенията вземани в Брюксел. И така ще осигурим по-добра съгласуваност на действията. Друга важна област, в която ще продължим да работим е интегрирането на правата на човека в основните политики. Това е приоритет за мен като председател да укрепим нашите усилия, да интегрираме съображенията, свързани с правата на човека и равенството на половете в най-разнообразни области, в това число управление при кризи. Един от инструментите са съвместните заседания както, създад... както вече а, правим а, при разискванията на а, тенденциите в а, Иран, в Близкия а, изток. Въпроси като изпълнение на заключенията на съвета за насърчаване на демокрацията и съвместно с ОССЕ. Провеждат се ежеседмични съвместни заседания с партньорски организации. Един важен аспект от интегрирането на правата на човека е вътрешната и външната последователност на Европейския съюз. Това е нещо, което вече е станало предмет на едно от предходните ни становища. Бихме искали да продължим и да укрепим работата си в тази насока, за да се установи начина за максимално оползотворяване на новата структура на защита на правата на човека след Лисабонския договор. Бихме искали да поддържаме тясно сътрудничество с агенцията и комисията по основните права. Също така за нас е важно да си извлечем полуки от е, сътрудничеството между вашата подкомисия и Либе, например, където са възниквали е, не едно подобни предизвикателства. По отношение на диалога и сътрудничеството сме изправени пред две основни предизвикателства. Първото е да изпълним целите на службата за външна дейност за водене диалог и консултации. Как ще се организира това с дирекцията по правата на човека и географските служби, които смятаме, че трябва да вземат активно участие при подобни диалози и консултации. Има и въпрос, има и проблем свързан с капацитета. Преди а, комисията, секретарията на съвета, от европейска страна бяха играчите, а сега вече нещата са в ръцете на службата за външни ни действия. Като от гледна точка на политиките бихме искали да определим най-добрите практики, които да възприемем и най-вече това, което наричаме вертикално и хоризонтално интегриране на диалога по правата на човека, така щото те да станат неделима част от политиката на Европейския съюз спрямо трети страни многостранната дейност е ключов приоритет и това много пъти сме обсъждали и подчертавали, най-вече в прегледа на правата на човека. Това ще продължи да, да бъде основен приоритет в подготовката за следващото заседание на съвета, така щото съвета да може да предоставя стратегически препоръки за Женева и за Нью Йорк и също а, определянето на а, насоки за 16-то заседание на Генералната асамблея. При избора на основни теми ще разгледаме редица конкретни въпроси. като ще се опитаме да навлизаме в подробности по всеки приоритет. Аз сега няма да се занимавам с тях. Ако имате въпроси по конкретните планове за приоритети, ще ви запозная с тях по време на дискусията. Благодаря ви, господин Тоерман. сега давам думата на депутатите от комисията да се изкажат по тази точка от дневния ред. Госпожа Локбилер, заповядайте. Благодаря, господин председател. Няма а, кой знае колко коментари, които искам да направя. Мисля, че съвсем ясно изредихте е, намеренията си. А, имаше твърде много а, е, неща, които казахте, така че не успях всичко да запиша, но а, е, казахте, че за вас е важно да се разгледа вътрешната и външната последователност на работата на Европейския съюз по отношение на правата на човека и действително такава последователност по някой път няма или не е задоволителна. Така че е, изглежда, че само ние се занимаваме с външната политика в областта на правата на човека и мисля, че това е една пренебрегната точка. Благодаря. Не данк. Е, пани Przewodnicząca Heidi Hautala. thank you, Chair. Uh, psychologists... Госпожа Хаутала има думата. Един психолог би могъл тук да говори за когнитивен дисонанс и мисля, че точно това ми се случи тук. Е, е, един случай на когнитивен дисонанс, е, защото ми се стори, че е, слушам председателя на Кохом, а пък всъщност той чете нашата програма. Има много е, възможности за стратегическо сътрудничество между нашата подкомисия и Кохом чрез постоянния председател на Кохом. Основният е, ми проблем в момента е как можем да изпегнем опасността в службата за външни дейности да доведе до по-малко прозрачност в областта на външната дейност на Европейския съюз, отколко, а не до, по, до повече прозрачност, както ми се обяснява, обещава. По някой път има една фасада, която се поддържа, има позиции на различните държави и членки. Имат въпроса дали ние като парламент можем да се насърчим новата служба за външни дейности и госпожа Аштан да се държат по един по-прозрачен начин. Тук един важен въпрос е, че ние е необходим достъп до информация като подкомисия. И също така гражданите имат е, право на достъп е, до информация, е, документация на Европейския съюз. Има документи, които разбира се са поверителни и няма как да се разкриват. В такъв случай трябва да се уточни точно как може да има под комисията достъп до стратегическа информация. Ще ви дам пример. Днес написах едно писмо до госпожа Аштън не бях сигурна за секунда до кого беше това писма, защото толкова много писма пише. И е, предадох един въпрос от госпожа Лох, Лох Билер за ембаргото за износ на оръжие, което е наложено на Китай. И е, знам, че е, вие ни казахте, че въпросът е, е твърде е, политическо естество, за да можете да отговорите вие на него. така че аз веднага се обърнах към госпожа Аштани и поисках тя да сподели с нас стратегическия документ за отношенията с Китай. Има два такива стратегически документа, с които разполага госпожа Аштан. Едната е стратегията за Русия, другата е стратегията за Китай. Мисля, че е добре гражданите да знаят, че има стратегически планове за отношенията с тези две големи страни. Също така, е важно да се има предвид, че е има непоследователност е, между външните и външните е, дейности. И преди две седмици говорихме за участието на страни членки на Европейския съюз в тайните прехвърляния на ЦРУ. Въпрос, който много трудно се обсъжда дори в Европейския парламент. И въпреки, че се надявах, че нашата подкомисия ще си сътрудничи тясно с действително компетентната тук комисия, именно Либе, се опасявам, че това няма как да се постигне много лесно и изглежда, че ще трябва да продължим да работим само в нашата комисия по този въпрос. А, защото това е проблем, който предизвиква вниманието на обществеността, защото се оказа, че и тук в Европа има безнаказаност. И накрая, господин Тайерман, смятате ли, че службата за външни дейности ще направи оценка на този въпрос в някакво близко бъдеще? Много от е, голяма част от тази информация излезе на светло чрез Wikileaks и бяха потвърждени някои от нашите подозрения още от 2007 година насам. Така че, ако тук е, допускаме безнаказаност, не можем е, да, се бо... да си позволим да е, проповядваме срещу нея в чужбина. Благодаря, госпожа Хател. Иска ли някой друг да вземе думата? Господин посланник, един въпрос и от мен. Доста чувствителна тема е, е всичко това. От една страна има сериозни економически интереси. От друга страна, сега целият свят се бори за да излезе от кризата. Ние също имаме стратегически партньори и е, е, търговските отношения са много важни. Също така е, сме и големи донори в областта на помощта за развитие и хуманитарната помощ. Нещо, което ни дава допълнителни възможности за постигане на резултати. Освен това, политиката по правата на човека. Как можем да я комбинираме с други политики, така че да не се озовем в едно положение, в което процеса за, на насърчение на правата на човека действа самостоятелно. В крайна сметка той трябва да е свързан с развитието, с хуманитарната помощ и прочие. И смятате ли, че ще успеете да постигнете резултати в тази област, сътрудничество с други партньори, с които а, трябва да работите по този въпрос? Няма други желащи да се изкажат, така че ви давам думата за отговор. Thank you so much uh, for these um, comments and questions. Um... Благодаря много за коментарите и въпросите. Да, действително този, тази комисия е за нас един съвсем естествен партньор и точно с нея трябва да обсъждаме тези въпроси. А е, също, е, също се отнася и до защитите на правата на човека и до дейността по насоките за защита на защитниците на правата на човека. Това въжи и за много други области. що се отнася до празноличността и достъпа до информация, да, действително това е важна тема. Вие сам споменахте този въпрос. Има документи, стратегии и винаги се говори за това, трябва ли да бъдат публични тези документи. Например, информацията с личност, с имената на защитниците. А, има известни опасности, когато се събира информация, се обяснява на интервюираните лица, че тази информация се забира и ще се използва поверително от дипломатическите служби, а ако е ясно, че тя ще се оповести публично, те може да не бъдат особено честни. Европейския съюз в момента по принцип работи по този въпрос по хармонизирането на правилата за достъпа до информация. Преди няколко дена имаше среща между парламента и службата по външни дейности, за да се постави началото на този процес. Надяваме се, че ще има яснота възможно най-скоро и че ще намерим начини е, да обменяме информация по възможно най-удачния начин. При всички положения ще ви информираме за датите на срещите и ще има е, дебрифинг по определени е, въпроси и също така можем да информираме при закрити врата е, членовете на вашата комисия по въпроса за напредъка на тези консултации. Бяха повдигнати и въпроси, свързани с последователността в областта на политиката. Аз също много съм се занимавал с вътрешните измерения и много съм настоявал постоянната а, работната група по правата на човека да се превърне в постоянен орган, но също времено има постигнат напредък. Но едва през последната година Кохом се срещна с работната група по основните права и с, пред, с директора на агенцията за основните права. Това не бе възможно по-рано. Миналата година също за първи път е, форума на неправителствените организации се занимава с този въпрос. Така че е, има множество междуинституционални въпроси, с които трябва да се занимаем. Има и друг въпрос външната служба оценката на предходните доклади по въпросите, свързани с тайните прехвърляния на, задължа... на задържани лица за целите на ЦРУ. Това е въпрос, с който не трябва да се занимае службата за мъжни тайности, а комисията. И когато става дума за работната група, не Кохома, групата по основните права трябва да се занимае с това. Но също време на групата по основните права е съвсем в началото на своята дейност и все още не са разработили своите работни методи. Все още се занимават само с, е, е основно с въпроса за присъединяването към Европейската конвенция по правата на човека и не обсъждат въпросите за основните права вътре в Европейския съюз, Предлага се да се прави това възоснова на годишния доклад на Агенцията за основните права, но все още няма ясна процедура и е, е, в крайна сметка именно те трябва да се занимаят с правата в Европейския съюз и ние като е, Кохом се занимаваме също с този въпрос и се опитваме да постигнем тясно сътрудничество, защото в диалозите по правата на човека и многостранните форуми твърде често се сблъскаме с въпроси за правата на човека в Европейския съюз и трябва да можем да даваме някакви отговори. И накрая, как да станат по-ефективни инструментите за развитие? Има оценки на въздействието. Но може би тук моите колеги е най-добре да се включат. Как може правата на човека да са добре свързани с други области на политика? В Лисабонския договор е ясно заявено, че правата на човека не са въпрос, който се обсъжда отделно от всички други въпроси, които се обсъждат с трети страни, а представлява елемент, който е съставна част от всички преговори, които се провеждат с трети страни. И този елемент често затруднява преговорите. Трябва да се положат много усилия, за да се постигне онази последователност, която търсим. И това ще стане чрез службата за външна дейност, като институция сама по себе си, е, ще се използва и натрупани експертен опит в областта на правата на човека, както и в КОХОМ и работата му с други отдели, отговарящи за различни региони. Целта е да се подобри системата възможно най-добре, за да може работата на КОХОМ – да не е някаква отделна част от дейността на службата за външна дейност. Отповеди на зададени питания и рефлексии. Благодаря за чудесното изложение и за отговорите, които дадохте. Някой друг иска ли да вземе думата по тази точка? Не. Тогава прекратяваме заседанието за 10 минути, след което ще продължим съвместно заседанието с Комисията по външни работи и Делегацията за връзки с Магреб. Това ще е заседание по въпросите на Тунис. Благодаря. Uh, Извинете едно важно съобщение. Заместник председателя Гжип и аз утре ще председателстваме едно заседание което се организира от групата на ЕНП за свободата на медиите и гражданското общество в Казахстан. Заседанието ще се проведе от 15 до 16 часа в зала 3 е 2 Много интересни сведения сме получили за наскорошните събития в Казахстан, така че много моля ви заповядайте.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

colleagues, where is the... Yes. So can I, can I ask... Uh, by the Скъпи колеги, can I ask everyone to take their seats and... Моля да вземете местата си, за да uh, открием съвместното заседание заседание относно резултатите от доклада на специалната делегация на Европейския парламент в Тунис. Моля личните разговори а, да си ги водите извън залата. Едно съобщение. След 18.30 следните езици ще можете да слушате. Английски, френски, испански, италиански и полски. Да слушате и да говорите до 18.30 ще разполагаме с по-богат езиков режим. Това е осма точка от дневния ред на подкомисията по правата на човека, заседание, което започна днес, 15 часа, но а, тази част от заседанието се провежда съвместно с Комисията по външни работи и Делегацията за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб. И така, пристъпваме към съвместното заседание. И се надявам по-нататък в течение на заседанието господин Сала Франка, един от двамата съпредседатели на специалната делегация, да се присъедини към нас. А до тогава другия е, заместник е, съпредседател господин Панцери, е, председателя на делегацията за Магреб е тук, също господин Бушутил, госпожа Ромеро Лопес, госпожа Синклер. Са тук, мисля, че някого други го успях да мерна. И аз самата, като представител на под Комисията по правата на човека в същата делегация. И така, специалната делегация а, съвсем неодавна се върна от Тунис. А, много интересни дискусии проведохме с а, почти всички е, ключови а, участници в а, процеса на преход, който тече в момента в Тунис. Мисля, че всички споделяме а, искрени надежди че тунизийските граждани ще разполагат с една истинска демократична система, която да осигурява зачитане на правата на човека и върховенство на закона. Аз лично а, мисля, че сме, се намираме в една а, уникална ситуация. Не ми е известно а, да сме били свидетели на подобно предизвикателство в миналото. Тунис не може да се сравнява с никоя провалила се държава. Не е нищо подобно. Тя разполага с повечето институции на една демократична държава. Само, че тези институции бяха в ръцете на една диктатура в продължение на 23 години. Е, характеризирана с е, президентско управление и злоупотреба с властта от страна на няколко президентски фамилии. Усещам, че има много положителни настроения у международните организации да помогнат на Тунис в този така тежък преход. Европейския съюз, разбира се, е един от най-приветстваните участници в тая подкрепа. Много пъти сме чували от нашите тунизийски а, домакини, а, че а, това е една страна с широки компетентности. Това не е една страна, която трябва да започва да се строи от начало. Това е една страна, която има нужда от подкрепа от консултации, от съвети и се надява международната общност да съгласува подкрепата и помощта си добре, защото в противен случай може да се окаже, е, че Тунис не е в състояние да оползотвори изцяло тая подкрепа. Утре Тунис посланиците на Европейския съюз ще проведат среща посветена на тези въпроси. Надявам се те да са готови да си е, сътрудничат тясно с службата на Върховния комисар по правата на човека на ОНЕ, както и комисията Денис, която е чудесен източник на експертни становища и други органи, които да са в състояние да предоставят законодателни препоръки. Та това са моите встъпителни бележки. Сега ще дам думата на господин Панцери, който е съпредседател на специалната делегация. Той ще ви запознае с нашите наблюдения и мнения. След това ще ви дам думата за дискусия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам съвсем накратко да опиша какво направихме и какви са моите впечатления от това посещение. Аз видях комуникето, което издадохме и то много добре показва резултатите, които успяхме да установим на място чрез това посещение. Ние Проведохме това пътуване при много тежки условия. Както видяхме, Ситуацията е относително стабилна, но в политическо отношение нещата са много сложни, също и по отношение на сигурността. По време на нашето пребиваване в Тунис имаше демонстрации и, за съжаление, все още много жертви хора, които бяха разстреляни. Програмата беше много наситена и успяхме да се запознаем малко по-близо с условията там след напускането на президента Бенали. От това пътуване събрахме много впечатления и си направихме много заключения. Бяха формирани три комисии след падането на Бенали. Говоря за Комисията за политическа реформа, Комисията срещу корупция и стопанско, стопански злоупотреби и комисията, която сега трябва да разследва как е започнал този бунт в Тунис. Имахме среща с тези комисии, най-вече с политическата комисия и нейния председател Шур. Това е личност, която се радва на признание в Тунис. По този начин ние успяхме да разбере малко по-добре ситуацията, особено като се има предвид, че тя се променя всеки ден. Бенашур посочи, че сега има фаза на консултации с отделните политически сили, с представителите на гражданското общество, с представителите на е, социалния сектор, за да се е, определи каква стратегия да бъде избрана за излизане на страната от кризата. Знаете, че в Тунис сега има временно правителство, което обаче не е признато, то е много слабо. Имаше среща с министър-председателя и като че ли е, имахме чувството, че той е сам в този голям президентски дворец. Става дума наистина за тежка и сложна ситуация. Тези консултации трябва да имат в резултат изработването на стратегия за Тунис с цел приключване на процеса на демократични промени. Имаше един голям въпрос по време на дискусиите, най-вече в политическата комисия, но също и с други наши партньори в разговорите. Откъде да се започне? Това е големият въпрос. Защото всъщност председателят на политическата комисия посочи, че в даден момент трябва да бъдат проведени президентски избори, предвид действащата конституция. Това в известно отношение придава известна законност, обаче от друга страна създава проблеми, защото Конституцията всъщност е Конституция, която не е особено либерална и по тази причина в Тунис може да има президентски избори, легитимирани от народа, но обективно те е, се основават на Конституция, която трябва да бъде изменена и съвсем не е ясно дали избраният президент би могъл след това да промени конституцията. След това имаше дискусия дали все пак не е подходящо преди това да се свика е, Велико събрание, за да могат да се насрочат избори и да се посочи дали народът на Тунис желае държава, която да бъде президентска република или парламентарна република, защото това също е част от дискусията, която е, ще трябва да се проведе в бъдеще. Както казах, тук съществува по-скоро склонност за създаване на условия за формиране на партии и след това да се определи дата. Аз не знам дали другите членове на делегацията разбраха нещата така, но аз поне разбрах, че тази дата ще бъде посочена в следващите 6 месеца, за да се даде възможност за провеждане на избори в Тунис. Още веднъж повтарям, Ставаше дума за открита дискусия, ще се спра по-късно на отделните аспекти, така както ги видях лично. След това Имаше важни срещи с някои представители на преходното правителство, на временното правителство и е, тези срещи бяха също много важни. Защо? Защото от тях научихме каква е тенденцията на това правителство, каква насоченост има то. Срещнахме се с министра на правосъдието, Говорихме за реформата на съдебната система и независимостта на съдиите. След това имахме много интересна среща с министъра на отбраната. Знаете, че армията, въоръжените сили всъщност са, са единствената институция, която е призната. Армията обаче не се намеси в случая и по този начин даде до известна степен възможност за осъществяване на този преход. Имаше също една важна среща с министра на външните работи. Говорихме за бъдещето на Тунис. Той ни връчи едно писмо, с което апелира към Европейския парламент да даде своя принос в този процес. Имахме среща и с министър-председателя и се срещнахме с много представители на гражданското общество, например Съюза на съдиите, Съюза на адвокатите, е, също така и с представители на партиите, които се формират сега. Имаше и интересна среща с Исламистската партия където ние внесохме редица забележки и коментари и попитахме какво ще бъде бъдещето на Тунис. Получихме много изчерпателни отговори, що се отнася до демократичното начало и тук трябва да посоча, че Исламистската партия също ни зададе въпрос като представители на Европа. Как би могъл да изглежда изхода от изборите, ако Ислямската партия дойде на власт и дали Европа би е, признала този резултат от изборите. В този случай те се позоваха на изборите в Палестина, при които на власт е, дойде Хамас. Е, дебата беше много сериозен. Ние разбрахме, че тук има много големи трудности, обаче има партии, които в момента се формират и които съвсем основателно посочват, че все още нямат разрешение за основаване на партия. Това е един много интересен аспект защото при оценката на ситуацията в Тунис е важно да се знае, че гражданското общество се е нагърбило с задачата да извършва всички действия срещу Бен Али, но в този демократичен процес трябва да се формират партии, защото всъщност те са гръбнака на този демократичен преход в Тунис. След това искам да посоча, че имахме разговори с представители на гражданското общество, които също бяха много интересни, защото по този начин ние успяхме да усетим страховете и очакванията на народа, Имаше и дискусия по това дали е правилно да се провеждат президентски избори или не трябва да се сформира нещо като революционен съвет, който да следи е, как тъкат процесите в Тунис и какви ще бъдат резултатите от тях. Имаше и една тема, която владееше цялото публично пространство и тя беше червената нишка на дебата и а, с представители на гражданското общество, и с представителите на журналистическата гилдия, на Съюза на съдиите, на Съюза на а, адвокатите. И тази червена беше силна критика към Европа. Това трябва да го вземем във всички случаи предвид. Критиката е следната. Вие до известна степен подкрепяхте режима на Бенали и сега трябва да ни кажете защо преди това не направихте нищо, защо не предприехте необходимите действия, за да се стигне до създаване на други условия в Тунис. Още веднъж повтарям, това бяха много интересни срещи, много интересни разговори с много интересни резултати, а понякога тези разговори протекоха, протичаха много тежко. Накрая искам да се спра на нещо, което е, можем да направим като извод от е, това посещение. Не знам дали другите споделят това впечатление, но аз ще веднъж е, ще повторя, че имаше една много конфузна ситуация. Съществува нещо обективно, но не се знае как то ще продължи, какви прогнози могат да се направят. С изключение на тези три комисии няма нито едно място, където отделните личности могат да се а, събират и да общуват помежду си. Има мусулманските братя в Египет. Обаче а, тук може да се мисли за комисия или за съвет, който да гарантира този конституционен преход. Всичко това обаче трябва да се направи и в момента съществува вакуум. С изключение на а, временното правителство има вакуум в властта. И тук а, може да се стигне до а, процеси, а, динамични процеси, които текат в обратната посока. Имаше много убийства, които показват, че все още има сили, които подкрепят бедали и действат на цялата територия на страната и биха могли да възстановят предишното положение. Най-важните проблеми аз ги описах, но все още не искам да давам твърда оценка. Криза има в економиката, криза има и в туризма, в финансовия сектор и това вероятно ще доведе до по-висока задлъжнялост на страната. Това трябва да имаме предвид. Вторият важен проблем това е сигурността. Сигурността на лицата, на структурите, на институциите и разбира се сигурността на економическото производство, изобщо цялата тази система на фирмите. Третият проблем е формирането на процес на демократизация, по какви правила трябва да става то, как да протекат изборите, реформа на съдебната система, реформа насочена към създаване на свободна преса и до известна степен въпроса за общите основни свободи. Има граждански свободи, свободи на възповеданията, Всичко това създава в момента проблем там и искам да приключа с това, че би било добре, за да подпомогнем този процес на преход, да поставим на дневен ред въпроса за статута. Тук е важно да се създаде рамка за економическо сътрудничество и подкрепа на гражданското общество. Важно е също да се говори за въпроса свързан с миграцията и намесата при миграционните процеси. Това всъщност е, е вентил, който не бива да съществува, най-вече, що се отнася до миграцията на интелектуалците. Освен това е необходимо това, което сме приели в парламента, а това стана по време на пленарното заседание преди няколко дни, става дума за работната група за подкрепа на процеса на демократизация. Всъщност, с други думи, това означава как Европейския парламент заедно с другите институции ще участва в този процес. Аз самият смятам, че ние можем да участваме не само в качество на е, наблюдатели на изборите, а да осигурим постоянно присъствие там, защото това ще помогне на партиите, които възникват в момента там и на гражданското общество. Това беше най-общо моето впечатление от посещението. Ако съм пропуснал нещо в залата, също има хора, които участваха в тази делегация и могат да ме допълнят. Благодаря. Панцери Благодаря много, господин Панцери, и за доклада на делегацията. Бих поканила всички членове на делегацията да направят коментари, но преди това нека да кажа, че а, в Брюксел се, председателя Бусек се срещна с временния министр на външните работи и е, министърът обеща, че ще има писмена покана за делегацията и е, това вече е факт. И както каза председателят Панцери, трябва да присъстваме не само като мисия за наблюдение на изборите. Тоест, е, може би не е лошо да помислим за някакъв нов вид е, мисия за наблюдение на изборите, е, някакъв по-дългосрочен вид а, е, мисия, която да се занимае с а, е, а, дългосрочните аспекти на изборите. Много добре знаем колко важно е местното равнище за организирането на свободни избори. И така, нека да помислим последния въпрос. Как можем да формулираме практическото участие на парламента в този процес? Трябва да имаме предвид, че ние сме парламент и за това да можем да задаваме въпроси на службата за външна дейност. Много се извиняваме, с това преводът от българска кабина приключва. Остават пет работни езика. Приятна вечер!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 Thank you, Mr. Busuttil. You certainly reflect the sentiments we all had. So the next I will give the floor to Mrs. Romero Lopez. Gracias, presidenta. Quizá para dar alguna información complementaria, porque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 transition from dictatorship to democracy because you certainly know how difficult and how challenging it is. But I give the floor to Vice Chair of the Subcommittee on Human Rights, Mr. Kazak. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est vrai que venant d'un pays qui aussi vient de passer une période de transition, il y a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 où tout va être décidé démocratique ait lieu et notre Parlement, notre Commission puisse avoir sa participation dans cette mission d'observation. Merci. Thank you very much for your remarks, Mr. Kazak. I have uh, on my list Mrs. Ayala, uh, who was also a member of the delegation, and Mr. Galler, and I wonder if uh, others present still want to take the floor, Mr. Yusuf, Mr. Zeller,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 porque demuestra que los países árabes también se merecen la democracia y lo han sabido lo han sabido lograr por sí mismos. muchas gracias. Thank you, Mrs. Ayala. Now, um, I'm very pleased to invite Mr. Gahler to take the floor because he's the first uh, who was not on this mission, but we very much uh, expect uh, yes, him to say something in this Thank debate. You